Uh, uh, uh, Добър ден на всички и добре дошли на нашето заседание. Това е нормално заседание, но в известен смисъл е необичайно, защото то е последно по този мандат. Добре дошли на всички. Виждам, че доста от колегите са ангажирани с кампанията, защото предстоят избори, но така или иначе много се радвам, че всички, които присъстват тук, са тук, тъй като имаме да поработим по някои от най-важните ни досиета. Добре дошли на всички и до... Мисля, че Успявам горе-долу добре да ви виждам от тук, в нашата кръгла зала. Днес мисля, че имаме посещение от избирателния район на Ман. Нали така? Познавам го много добре. Той е много а, уважаван наш колега, който макар и не от тази група, работи по въпросите на заедостта, така че добре дошли на всички. Комисията ни приключи работата по всички законодателни и незаконодателни проекти по този мандат. Така че няма да водим обсъждане, да провеждам обсъждане по някои от законодателните документи, но така или иначе имаме останало време и затова имаме възможност да поканим някои от комисарите, с които сме работили в много тясно сътрудничество през последните 5 години по някои от основните законодателни документи. Така че те ще дойдат да говорят с нас, без да има някаква конкретна тема. Те ще споделят някои мисли, някои а, идеи за заключител, като заключителни думи и няколко думи по това, което те първо предстои, защото предстоят и обсъждания по някои от документите, които не успяхме да приключим, но с които ще се занимава следващата комисия в следващия мандат. Освен това в 4 часа предстои и гласуване. Професор Кампус, който е докладчик, също е с нас, така че се надявам, че ще успеем да приключим по всички теми. Съжалявам, че комисария Мимица, който много искаше да присъства на днешното заседание, особено тъй като искаше да представи един доклад, който ви е представен и да говорим по въпроси свързани с политиката по отношение на потребителите. За съжаление, разбирам, че той не се чувства добре и няма да може да присъства. Така че към 4 часа, 4.10 ще направим почивка за кафе и чай, защото в 5-10 Мишел Барния ще а, дойде, за да ни запознае с работата по досиетата, по които отговаря той, с което ще приключим а, заседанието. Доколкото разбирам, след това ще има и коктейл. Така че ще ви моля след чая да дойдете отново на време в залата. Помолил съм и представители на комисията и на някои от работещите с съвета да се включат, така че мисля, че това ще бъде един успешен мандат, който приключва с добри резултати от работата си. Освен това, последният брой на нашия бюлетин тук що излезе и в него са поставени съобщения за комисарите, с които ще разговаряме днес, както и някои други въпроси. Благодаря на секретарията за положените усилия и редакторът е оставил малко място накрая, за да съберем няколко подписи. Така че аз вече съм предложил и моята връзка от литовското председателство, която също може да бъде а, включена в а, сбирката от а, връзки, които ще съберем тук. Така че предполагам, че с това приключваме съобщението. Освен това има два комплекта протоколи, които са ви предоставени. И накрая ще ви ги кажа по време на коктейла дали ще сме съгласни всички с тези, този дневен ред. Благодаря, господин председател или Малкъм. Това е последното заседание, което вие ще председателствате и затова искам да ви кажа колко беше приятно да работим заедно, макар и да принадлежим към различни политически групи. Наистина голямо удоволствие беше да работим заедно. Вие бяхте прекрасен председател, бяхте справедлив, включихте всички ни в работата и мисля, че дадохте примери за всички останали комисии. Въпреки, че вие се пенсионирате. Днес е наистина последното заседание, което председателствате. Искам да ви благодаря за справедливия подход, който имахте, за стила ви, с който включихте всички нас в работата. Вие бяхте прекрасен председател. Благодаря ви. Mr. Mr. Thank you, Malcolm. Just to add to the благодаря, Малка. Аз искам да се включа към казаното от Катрин и затова искам да ви поканя да изпием по една... Да се включите към економиката, към въпросите на економиката на третата възраст. Right. Good. There's no other... Uh, няма други изказвания. Благодаря ви за трогателните думи и след доста дългото ми объркано въведение, но днес ни е по-особен, позволете да дам думата на комисаря Шемета и да приветствам членовете на екипа му. Ние отдавна работим заедно, много активно си сътрудничим и искам специално да благодаря на господин Зелински. Мисля, че той е положил много повече усилия по присъствието в нашите заседания от всички останали. Така че а, той беше ангажиран, може би, по най-големия ни проект, поне по отношение на поправките, на делегираните актове и така нататък. Госпожа Легри ще дойде по-късно и по-късно ще й благодарим за усилията. Мисля, че това е най-важният въпрос в днешната днешния дневен ред, но имаме и други важни въпроси, въпроси за приложението на документите за митниците. Ще говорим и по този въпрос и ще продължим да обсъждаме въпросите за митниците. В комисията сме провеждали е, много и интересни разговори, посетили сме различни митнически администрации, включително в Индия и Китай. Така че, а също така и Истанбул. Ще спомена само три, но сме посетили много други. Е, така че сме а, е, положили усилия в тези държави от името на Европейската, а, е, европейските институции. И имам, разбира се и други желащи за изказвания, но сега най-добре дам думата на комисаря. Благодаря, Малком. Your за тези уводни думи. Добър ден на всички депутати и на всички, които участват в настоящото заседание. За мен е чест и удоволствие да мога да говоря на вашето последно заседание. Аз съм съгласен с казаното от малка, за това, че ние постигнахме много по време на настоящият мандат на парламента и наистина сме горди с постигнатото. В началото на мандата през 2010 година светът беше в ужасно състояние и Европейската комисия и комисарите бяха изправени пред огромни предизвикателства. Европейските институции имаха за цел да поведат Европейския съюз по пътя на економическото възстановяване. Аз лично съм наистина горд с постигнатото в моята област на компетентност и се радвам, че и съм и осъзнавам, че много от тези постижения станаха възможни благодарение на подкрепата и активното участие на парламента. Благодаря на вашата комисия за тясното сътрудничество. Бих искал с няколко думи да се спра на основните постижения в нашата област. Става дума за митниците, борбата срещу измамата и данъчното облагане. Митническия съюз от огромно значение за конкурентността в Европа. Също времено трябва да продължим да упражняваме е, контрол върху меригите на доставки и да е, идентифицираме рисковете. Целта е да защитаваме европейския единен пазар срещу измами, незаконна търговия и трафик. Постигнахме доста, доста успехи в тази област, до голяма степен благодарение на вашата комисия. Митническия кодекс е солидна база за осъществяване за работа в, един, в едно общо европейско защитено електронно пространство. Благодаря на Силвана Рапти, Оле Шмидт, Констанс Лекрип и разбира се на Малком. Всички от... Вие работихте много конструктивно със съвета и заедно постигнахте важни резултати за сигурността, безопасността в тази област, улесняване на търговските потоци за отговорните оператори. През 2012 година бе публикувано съобщение относно състоянието на Митническия съюз до 20, 2020 година. Приемането на кодекса беше основно, основно значение, но най-важното сега е а, е, този кодекс да се прилага а, е, плавно и а, е, безотказно. Поетапният подход, който беше предложен от Матео Салвини, трябва да продължи да бъде прилаган. Друг, друг приоритет в съобщението от 2012 година беше преразглеждането на систем, системата за управление на Митническия съюз, тъй като бяха открити някои пропуски и някои слабости при е, прилагането на законодателството. Та, през март тази година генералните директори на 28-те митнически служби призоваха към повече е, съпоставимост на резултатите и по-унифицирано приложение на законодателството в тази област. През следващите месеци ще излеземе с е, предложение за периода след 2020 година, като това предложение ще бъде публикувано преди края на е, моят мандат. След следващата комисия и следващият парламент ще трябва да бъдат много амбициозни, за да може Европейският митнически съюз да продължи да бъде лидер в световен план. Като говорим за международни или за партньори, трябва да подчертая усилията, които бяха направени за развитие на партньорство с нашите съседи и международни партньори. Целта беше да улесниме е, търговският е, обмен, да осигуриме безопасност на веригите на доставка и е, да работиме за прилагане на правилата за интелектуалната собственост с основните си партньори Съединените щати, Китай и Япония беше създаден и така, така нареченото понятие за авториз... авторизиран економически оператор а, и тези, които система, която се прилага с нашите партньори и която в най-скоро време, се надявам, ще бъде и прията от нашите китайски партньори. Европейските митници трябва да, да, да продължат да бъдат лидери, след като постигнахме успехи с приемане на споразумението на СТО в Бали. Колкото до е, търговски от мен мога да, да заявя, че в момента е, защ, безопасността и сигурността на търговските потоци е много по-голяма. Също, също, същевременно едно, един от важните ни приоритети бях, беше спазването на правилата, свързани с интелектуалната собственост. Бих искал да благодаря на Юрген Кръцман за усилията му за създаване на нов регламент за прилагане правилата в областта на интелектуалната собственост. Процедурите са вече много по-ясни и малката процедура за консигнация позволи прилагането на законодателството в най-деликатните области, като например продажбите и покупките по интернет. регламента бе уреден и проблема, свързан с достъпа до лекарства. Надявам се и съм сигурен, че този проблем също ще намери своето конкретно решение в най-скоро време. Реклам, рекламента вече е влезъл в сила на 1 януари и а, базата данни Копис, която, до която имат достъп всички държави членки, вече оперира. Европейския съюз продължава да бъде е, еталон в областта на защитата на интелектуалната собственост от страна на митниците. Американските и китайските колеги също смятат, че нашето законодателство в тази област е модел. Работихме също много по безопасността на продуктите и изработихме многогодишен план за действие, който в момента се прилага, като по този начин има по-добър контрол по а, нашите граници. Целта е да се заличат разликите в начина по който се извършва граничния контрол, за да може да има по-добро управление на риска от страна на целия Европейски съюз. Бих искал да благодаря на Кристал Шалдемос и Юрген Крацман за извършената работа в тази област. Наистина благодариме ви за подкрепата и помощта. През последните 4 е, години бе, създадено едно, едно управление, системно управление на електронния риск чрез прилагане на е, изменението в областта на безопасността. През следващите години идентификацията на рисковете и на рисковите стоки в Европейския съюз ще продължи да бъде един от приоритетите на, на Европейския съюз, но тъй като националните органи разполагат с все по-малко капацитет, необходимо е по-ефективно и по-ефикасно да се използват наличните ресурси. През януари миналата година съобщение относно е, управлението на риска и е, безопасността на е, за доставка а, беха преразгледани, бяха идентифицирани някои пропуски и слабости и в края на миналата година бе предложена директива относно митниците, нарушенията и санкциите с, към допълнение на митническия е, съюз. Бих искал да благодаря на Констанс Легрип и Евлин Геберхарт за тяхната работа по проекто резолюцията и бих искал да благодаря на този комисия за конструктивната помощ и работа. Надявам се, че, че новия парламент ще продължи работата по тази важна инициатива с същия ентусиазъм. Бих искал също така да благодаря на Антонио Корея де Кампо за ефективната му работа по доклада следствие на нашето предложение за, ин, ин, за задълбочаване капацитета за борба с измамата и по регламент 515 за взаимопомощ. Надявам се и съм сигурен, че този документ ще може да бъде прият до края на вашия мандат. Макар и най-важната тема на най-важния проблем, с който се справихме, беше проблема свързан с митниците, работихме също така неуморно по данъчното облагане. Бих искал да кажа няколко думи по, та, на тази тема и по-специално данъчното, данъчното облагане, свързано с електронната търговия. На 1 януари 2015 година ще бъдат въведени нови правила за ДДС. свързани с облагането на електронните е, услуги на мястото, където се извършва е, подреблението. Всъщност целта е да се създаде едно единно гише, е, което ще позволи да се управляват цялата данъчно облагане, свързано с ДДС в една държава членка, като покупките и продажбите се извършват в други е, държави членки. Защото знаеме, че малките и средни предприятия продължават да изпитват известни затруднения при трансграничната търговия. Единното е, гише ще улесни достъпа до единния пазар, особено при продажба на продукти и услуги чрез интернет. Е, вече в, моите, в моята служба се извършва оценка на въздействието на този нов регламент и се надяваме, че следващата комисия ще направи още по-голяма крачка напред. Също така ще трябва да се намери решение на проблема свързан с облагането на цифровата економика, за да може това облагане да бъде, да бъде справедливо, като същевременно не е, стане препятствие пред е, свободен, свободния обмен. Няма, разбира се, лесен отговор на, на подобен проблем, но през лято 2014 ще бъде представен нов проект в тази област. Дами и господа, ще спра до тук тъй като бих искал да чуя вашите коментари и вашите въпроси. Искам обаче да кажа, че за мен беше чест и удоволствие да работя с вас. Всичко най-добро за, е, за бъдеще, независимо дали ще бъдете членове на парламента или ще работите на друго място. Бих искал също така лично да благодаря и специално да благодаря на вашия председател Малкам. Вашият личен принос към успеха на тази комисия е наистина забележителен. Вие бяхте един отличен председател и не пестехте сили за намиране на решения. Вашия лидершип заслужава да бъде отбелязан и ние ви благодарим за това. Е, наистина вашият е, трудно би ви заместил е, човек. Благодаря ви и очаквам да продължиме нашият разговор. Благодаря. Um, благодаря много за милите думи за моята особа. Искам да ви благодаря за това, че е, така подробно и изчерпателно изброихте имената на представителите на комисията, които са участвали е, в е, сътрудничеството с вас. Действително, нашата комисия работи успешно, именно защото има такива качествени членове. Аз бях просто катализатора. Така се постигнаха добри резултати, но ви благодарим за това, че ни го напомнихте. Благодаря, че ни напомнихте каква работа сме свършили и какво от това, което вече сме свършили, започва да дава своите резултати, които се забелязват от нашите граждани. Имаме половин час за въпроси и отговори. Госпожа Талър, госпожа Шва, професор Талър, господин Мандес, господин Кройцман, госпожа Милер. Господин Шваб също е в списъка. Има ли някой, който не иска да бъде включен в списъка за изказванията? Ами да видим докъде ще стигнем. Госпожа Стайлер, господин Шваб и професор е, Крюгер Каймац. Благодаря, господин председател господин комисар. Искам да засегна няколко въпроса. Първият е свързан с данъчното облагане на електронната търговия, електронните книги. Те се купуват от обществени библиотеки това е важен въпрос. Ако искаме да економисваме и място в библиотеките и да подобрим възможностите е, за обучение и образование, интересуваме въпроса как, за, за данъчното облагане на електронните книги. Вторият въпрос е избягване на а, е, плащането на данъци. Въпрос важен, за да се а, е, използва наистина принципа на солидарност сред гражданите. Така че, доколкото знаем, между 2 и 25 милиарда лири в целия Европейски съюз са загубите, средства, които могат да се използват за болници, за училища и така нататък. Така че има данъчни задължения за всички и е много важно да се, променят, да се промени подхода към избягването на плащане на данъци. Освен това, в 15, между 15-те места, свързани в комисията, свързана с тези въпроси, има само две места за представители на синдикатите и а, мисля, че трябва всички да помислим така, защото всеки да плаща своят дял от данъците. Благодаря, Катрин. Благодаря. Всъщност, преди да задам въпрос, искам да се присъединя и да отправя благодарност на нашия председател. Надяваме се, че тази вечер, като се видим отново на коктейла, ще мога лично да ви стисна ръка. Но казвам това, за да се впише в протокола. На, освен това, от името на групата на НП, благодаря на комисаря Шемета за топлите думи към колегите за цялостното сътрудничество и да го уверя, че ние високо оценяваме резултатите от постигнат от общата ни работа. А, хубаво обаче е да посочим и това, което не сме свършили и аз предпочитам да наблегна на второто. Надявам се да не ми се сърдите. През 2009 година, в началото на мандата, обсъждахме за възможности за действие в областта на данъчното облагане, за пресичане на укриването на данъци. Ние трябва да признаем, че в тази област не сме постигнали кой знае какво. Държавите членки не желаят да уеднаквят данъчното облагане на тютюневите изделия. Комисията винаги е била доста критична в това отношение. Но смятам, че ако а, тази политика бъде централизирана, това ще бъде от полза за всички държави членки. И искам да чуя какво е вашето мнение, какво бихте ни препоръчали на нас, депутати, депутатите, за да постигнем уеднаквяване, хармонизиране на данъчното облагане в тази област. You've got some, uh, a challenging agenda. Доста големи предизвикателства предстоят очевидно. Господин Кройтер. Bom dia, Presidente, bom dia, Comissário. Eu queria também repetir. Muito ден, господин комисар и господин председател. Аз също искам да се включа в благодарностите към Малкъм и неговите отлични качества да подпомогне онези от нас, които не са толкова опитни, колкото е той. Когато започна работата в нашата комисия, най-модерната дума беше умора, умора от вътрешния пазар, от единния пазар. Тази умора, това отекчение може и да са били факт, но ние в тази комисия успяхме да преодолеем част, поне частично, тази умора. И що се отнася до това, което включва нашия мандат, мисля, че приятна изненада се оказа онова, поне което е видимата част от нашата работа – но а, може би трябва да се огледаме в този толкова сложен свят, в който живеем и начина по който се реализираха изискванията към а, мандата ни. А, определено съм впечатлен от а, обхвата на усилията в темата митници. Кой можеше да си представи преди няколко години, когато физическите граници между отделните държави бяха премахнати, че днес ще има комисар, чиято задача е регулиране на дейността на митниците. Това е следствие на економическите взаимоотношения, на разнообразието на вътрешната, вътрешнообщностната търговия. В бъдеще аз лично Разбира се, нито аз, нито комисаря ще бъдем тук при следващия мандат, но искам да веднага да кажа, че изказването ми не е насочено към някого конкретно. Просто това са въпроси, които ще се реализира, ще се работи по тях от нашите е, приемници, но нека все пак да очертаем някой от тях. Електронната търговия. Ние трябва да положим много усилия по тази дейност. Хармонизацията на ДДС. Не съм голям оптимист. Не мисля, че след 5 години ще имаме хармонизация на ДДС-то. Тези проблеми ще продължават обаче да ни съпътстват през едните 5 години. Има обаче един въпрос, по който съм оптимист и това е хармонизацията на търговските регламенти и законодателство. Това е сфера, в която смятам, че нашата комисия и комисията по правни въпроси свършиха много и резултатите, положителните резултати не закъсняват. Нека да кажем, че нашата комисия през последните 5 години беше не само видима, видима в а, това, което се а, регистрира на повърхността. Ние работихме обаче и доста по доста въпроси, които са невидими, но които ще дадат е, своите плодове в бъдеще. Благодаря. Сега ще дадем думата на комисаря Шемета, за да отговори. И след това ще чуем още 3-4 въпроса. Uh, well, I feel almost like an econ committee. Аз се чувствам като че ли съм в е, комисията ЕКОН. но съм абсолютно съгласен с вас, че облагането и таксите са от огромно значение и те са на така на първи начално място в нашия дневен ред. Що се отнася до цифровата економика и по-специално електронните книги, както споменах в моя увод, една група на високо експерти на високо равнище работи по въпросите свързани с цифровата економика, с улесняване функционирането, както и за решаване на проблемите свързани с избягване на заплащане на данъци, защото знаете, че това е проблем от огромно значение и доклада на групата експерти ще бъде публикуван най-вероятно преди парламентарната вакансия и в него ще се съдържат специфични препоръки по въпросите, свързани с процента ДДС и така нататък. В момента извършваме оценка на въздействието свързана с намаляването на, процента ТДС в е, на основата на това проучване ще направим една оценка на цялостното положение в Европейския съюз, преди да вземеме някакви е, окончателни решения. Просто трябва да разполагаме с е, е, една така цялостна, цялостен обзор за плюсовете и минусите на подобна дейност. Така че, както казах, до края на нашия мандат този доклад ще бъде публикуван. Колкото до избягване на данъчно облагване, на плащане, плащане на данъци и така нататък, приехме план за действие както и специфични препоръки, насочени към а, държавите членки, въвеждането на правила за а, борба с данъчното, избягване на данъчното облагане, така бяха изразени някои критики относно създаването, не толкова създаването, колкото ем, състава на платформата, която е създадена за тази цел. Но м- вече бяха про, про, проведени три заседания на платформата за борба е, и на тези заседания правителствени и неправителствени организации и органи представиха своите виждания относно данъчните въпроси, така че Платформата ще бъде нещо като група, която ще упражнява надзор над прилагането на мерките, която ще оценява начина по който държавите членки прилагат правилата в областта на противо борбата за с измамите. Чакаме много идеи, събираме много идеи за начина по който трябва да се действа, за да може следващата комисия да излезе с нови предложения. Колкото до облагането на тютюневите произ... изделия, прави сте, че е, трафика или незаконната търговия с е, цигарите е много сериозен проблем и загубите за бюджета са от порядъка на 11 милиарда евро поради незаконната търговия. Затова миналата година приехме една глобална стратегия за борба срещу незаконната търговия и трафика с цигари. А, тази стратегия беше одобрена от а, съвета и сега се работи по приложението на, на различните дейности, залегнали в а, тази стратегия, включително и протокола който бе подписан от Европейския съюз в рамките на СТО. Сега най-важното е този протокол да бъде ратифициран от държавите членки и да се е, прилага, защото по този начин след това ще може наистина да се извършат конкретни действия по идентифициране и преследване. В директивата за тютюневите изделия и тютюна са залегнали много а, правила, но е важно е и протокола да бъде да влезе в а, в сила, тъй като все още има много постъпления на а, и прииждане на, незак... на огромни количества а, стока от Китай и Обединените емирства. Директивата ще позволи по-ефективно и по- ефикасно действие, тъй като и знаете, че традиционните периоди, така както са записани в законодателството, са изтекли за някои държави членки, за други ще изтечат след няколко години. И тогава всъщност директивата за тютюневите изделия ще може да се прилага изцяло. Що се отнася до коментарите, изразени от професор Декампус, аз съм съгласен с него. Наистина, моите правомощи, моят портофел е доста сложен защото в него са включени много тех, чисто технически е, проблеми, необходима е експертиза за решението на е, много от тези проблеми, но с е, съвместни усилия и благодарение на сътрудничество с държавите членки бяха намерени решения е, и беше дори немислимо да си представиме, че митническия кодекс можеше да бъде изработен и прият в такъв кратък срок, както и регламента за прилагане правилата, свързани с интелектуалната собственост. Сега няма да се върна, да се връщам към записаното в предложението, но смятам, че сега сме достигнали един етап, на който разполагаме с необходимите инструменти за осъществяване наистина на ефективен митнически съюз. Разбира се, ще са необходими допълнителни инструменти за по-съвършеното управление на това пространство, на на, това, на този съюз, но следващият парламент ще направи един преглед на постигнатото, ще оцени нашата дейност. Но, както казах, целта е да имаме много по-ефективно управление на риска, един по-добър хоризонтален подход на споделяне на информация между държавите членки, прилагане на сравнителни системи за управление на риска, защото по този начин държавите членки ще бъдат в състояние да реализират економии, от финансова гледна точка това ще улесни също така а, работата на операторите на пазара. Така че това са за постигането на тези цели има още какво да се а, да се постигне много е важно да се, да се прилага споразумението а, прието в рамките на СТО, защото в противен случай просто се създават изкуствени предгради пред търговските потоци и съответно това, това е и пречка за нашия растеж. Тоест, трябва да се премахнат максимално а, препятствията пред а, свободния умен, обмен. обмен. т.е. наистина прилагането на споразумението за улесняване на свободния момент по 100 ще бъде от огромно значение. Благодаря. Сега ще, ще, ще помеля а, тези, които искат да зададат въпроси, да бъдат много кратки. И господин Мандас, господин Кроец, госпожа Рюле и госпожа Конлин. Някой друг би ли искал да вземе думата? Тогава господин Мандас има думата. Thank you. Благодаря, господин комисар, за отговорите, които ни дадохте по въпросите на данъчното облагане, особено акцизите, е, единния цифров пазар. В момента много от вестниците приключват е, подготвянето на броя и затова те много се вълнуват от този въпрос. Знаете, че цифровата среда е много бърза и ни е необходимо по-бързо да действаме две години за едно хубаво и качествено проучване, може да са прекалено дълъг период. Сега на въпросите. В момента се водят акцизни битки по границите за цените на петрола, включително и в моята родина. Много семейни фирми са на прага на фалите, защото холандското правителство увеличи акцизите драстично и виждаме какви са предимствата на единния пазар. Потребителите просто отскачат до Белгия или до Германия, за да си напълнат резервуарите, да напазаруват и по граничните райони има огромно изтичане на обороти към съседните страни. И фирмите там са почти на прага на фалита. Така че това е изкривяване на единния пазар и моят въпрос към вас е дали може да има изключения от европейските регламенти, поне временно, докато се изготви проучването и се вземат решенията. Защото за тези хора вече е 12 без 5 и наистина искам да вдигна тревога, да вдигна всички под тревога. Така че наистина часът е 12 без 5 и за акцизите, и за много от вестниците. Благодаря. Моят е, въпрос, е, господин, е, имам въпроси към господин комисар. и Искам най-напред да благодаря за усилията, за работата и за всичко, което постигнахме до тук. По отношение на митниците и там няма равнопоставеност, защото в администрацията на някои държави има много голям личен състав, в други държави обаче в митницата работят много малко хора. Така че може би трябва да помислим и по този въпрос. Бихме могли да предприемем някои неща или поне да обменим най-добра практика между държавите членки, защото всички ние знаем, че когато се приеме регламент за митническата дейност, а в самата администрация няма достатъчно служители, е много важно, както за Обединена Европа, така и за отделните държави, този регламент да се прилага качествено. В противен случай, просто той няма да се приложи добре. Благодаря и накрая госпожа Гройнланд. Herr Kommissar, ich möchte den Blick auf ein ganz Господин комисар, ще се спра на съвършенно различна тема. Административната тежест, която лежи на плещите на малките и средни предприятия и сериозно ги затруднява в им. И голямото различие в нормите и изискванията, на които трябва да отговарят. независимо за, например, експедиторите е, трябва да се починяват на най-различни е, изисквания за въздушен контрол. Е, процедурите са дълги. И е, смятам, че би могло да се направи нещо за облегчаване на бюрократичните изисквания. Какво може да направите за уеднаквяване на процедурите и намаляване на административното бреме? Благодаря за въпросите. Сега давам думата на господин комисаря за отговор и за заключителни думи. По отношение на въпроса на господин Мандес, много се радвам, че, ми, че сте готови да ми дадете правомощия а, за регулиране на въпросите, свързани с данъчното облагане. За съжаление, обаче, договорите не ми дават такива правомощия. По данъчните въпроси а, а, нещата се регулират с законодателство, с директиви и други нормативни актове. Така че говорихме и за цифровата економика, но и не само цифровата економика води до намаляване на цените. Моята амбиция е все пак да се поработи още малко по този въпрос и ми се иска да се предприемат съответните действия, но аз нямам правомощия да давам изключения изключения или да не прилагам общностното законодателство. Когато става дума за акцизи, има минимални прагове, минимални стойности на ниво Европейски съюз, а държавите членки имат право сами да определят данъчната ставка. Така че в момента в рамките на съвета се води обсъждане за изключенията по отношение на изискванията на директивата, както и за самите ставки. Но трябва да кажа, че е, тези преговори са изключително трудни. И тук трябва да се спазва и правилото на единодушието, т.е. решенията се приемат с единодушие и затова едва ли ще има бързи решения но държавите членки са длъжни да спазват поне минималния прак. Тоест, ако вие спазите тези минимални прагове, особено за държави, новите държави, това е много важно, защото за тях има и преходни периоди, а други държави, като Германия, Люксембург и прочие, също трябва да спазват минималните прагове. Тоест, решението за бъдещето, за бъдеще ще бъде обсъждането на нивата на тези минимални прагове. Всъщност това се прави и в рамките на съвета, но както вече казах, преговорите са изключително трудни. По въпроса на господин Кройцман, равнопоставеност при прилагането на европейското законодателство в сферата на митниците. Това е всъщност един от въпросите, повдигнат и е, от данъчните администрации на държавите членки. И това е въпрос, който трябва да бъде в центъра на е, документ проекта за митническия съюз, който ще трябва да бъде спазван от правителствата. Всички е, митници във всички държави членки трябва да имат горе-долу един и същи облик. Макар, че те се управляват в национален план, все пак, е, независимо дали вие а, се обърнете примерно към банка Париба в една или друга държава, системата е една и съща. Така че принципът би трябвало да бъде а, аналогичен и по отношение на митниците. Разбира се, а, добра практика в държавите членки а, може да бъде, аз винаги съм призовавал държавите членки да я включат е, като приоритет е, в работата на митниците, е, особено като да се обърне внимание на инфраструктурата на митниците в източните райони, източните региони на, на страната и да се попълнят празнотите в тази инфраструктура. Така че абсолютно съм съгласен с вас трябва да се опитаме във всички държави членки митниците да работят по, е, на едни и същи нива. А, във връзка с нашата работа в рамките на Европейската комисия бяха направени множество предложения за упростяване на процедурите, намаляване на бюрокрацията при, примерно, предоставянето на различни изисквания, представянето на различни изисквания за декларации, за издаване на фактури и така нататък Идеята е да се стигне до 15 милиарда под форма на економии в бизнесите. И при приемането на единния митнически кодекс, мисля, че може да се стигне до добър компромис в това отношение. Така че мисля, че авторизираните економически оператори и системата, която ги обхваща, е начинът да се опрости е, бюрокрацията за бизнеса. Е, така че ние си сътрудничим в е, много добър порядък с държавите членки и целта е да се упрости системата. Разбира се, не бива да забравяме, че държавите членки а, така да се каже, в национален план по-осложняват нещата. т.е. те включват допълнителни изисквания извън тези, които са поставени за целия Европейски съюз. Но целта е да се улесни дейността на търговците, които са успели да получат доверие в работата си. Така че това е бъдещето. И тъй като това бяха последните ми думи, искам да благодаря на всички членове на комисията за прекрасното сътрудничество. Наистина постигнахме много в, в тази дейност, в която ние съвместно работим. В крайна сметка това са твърде технически въпроси, но митниците са един изключително важен въпрос. Не винаги се вижда тогава, когато митниците работят добре. Те просто работят успешно. Но когато се появят проблеми, тогава веднага става ясно за всички колко важни са митниците за единния европейски пазар. И затова смятам, че в рамките на този мандат постигнахме много и отново искам да благодаря на всички членове на комисията и на нейния председател Малкъм за отличното сътрудничество. Ние прекрасно се разбираме взаимно, умеем да намираме компромиси, дори и тогава, когато нещата са трудни. Благодаря още веднъж. Uh, благодаря, господин комисар. Бих искал да ви благодаря много сърдечно от името на всички членове на комисията, които присъстват и всички от тези, които са работили по темите, които ни обединяват. Наистина ние постигнахме значителни успехи, но има още много какво да се направи. Мисля, че митническия кодекс и постиженията по други в теми, като доклада на Кръцман за програмата 2020 и така нататък. Това са все теми от огромно значение – е, работихме много за улесняване и на работата на економическите оператори. Това ще улесни дейността предимно на малките и средни предприятия в областта на износа. Наистина работихме много ефективно заедно. Благодаря ви за личното е, ви, е, личната ви заангажираност и на, вашите, на вашата служба, която работи много, много упорито. Благодарим ви и ви желаем всичко най-добро за бъдещата ви дейност, независимо дали ще бъдете в комисията или не. Благодаря още е, веднъж за това, че се справихте отлично с този тъй труден портфел. I don't know whether we have a camera here somebody may record it. It will be recorded on video. uh, good. Uh, well, now on to um, uh, the next item. In fact... Сега, следващите две точки от дневния ред. Комисар Мимица няма да може да се присъедини към нас Знам, че всички сте много разочаровани, но той ем, щеше да, така, да говори по един много важен, по една много важна тема, един много важен доклад. Но при всички случаи вие ще можете да се запознаете с този доклад е, относно политиката на потребителите. А сега ще трябва да приемеме и е, предложението на господин професор Корейдо де Кампус. То е ще бъде по, прост, по упростената процедура. Имате ли, носите ли си картите за гласуване или трябва да проиме? Кой си е донесъл картата за гласуване? Добре, ще провериме после. И аз ще гласувам. Но преди това... Преди да започнем да гласуваме, комисара Мимица ни изпрати едно предсъобщение относно свършената работа. Можете да го прочетете на сайта, но а, можете и да го получите, но мога да го преразкажа с няколко думи. Той казва, че той благодари на нашата комисия за това, че а, интегрира а, интересите на потребителите в центъра на нашата дейност. Работихме заедно относно по дневния ред на потребет, по потреблението в името на защитата и, безопас... и сигурността и безопасността на потреблението, както и а, приспособяването на потребителските права към а, бързо променящите се обстоятелства. Ето доклад, това е, той споменава и доклада, който може... Той при, припомни работата, която Комисията, Европейския парламент и съвета и по-специално нашата комисия свършиха за а, потребителите, приемането на новото законодателство, въпреки е, економическите трудности, с които се сблъскваме. И това, че е, по някакъв начин спомагаме е, държавите членки да повишат потребителската си култура. Е, ще му отговориме, че благодариме за доклада, който ни е изпратил. Съжаляваме, че не сме могли да му зададем лично въпроси днес. А след, а след това минаваме към следващата точка от дневния ред. Приемане на две писма. е това ще дам думата на професор Корея де Кампус, който ще ни представи тези писма и след това просто ще гласуваме тяхното адо... приемане. Професор Корея де Кампус, имате думата. Благодаря. Тещо. Председател. Писмата, които изправихме до бюджетната комисия, изразяват нашата загриженост по още не, за още нерешените проблеми. Единният пазар е от огромно значение за излизане от финансовата криза. Наш приоритет е, е завършването на единния пазар – и така наречената търговия и купуване и продаване от мобилни съоръжения. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички онези, които работиха с мене по този проблем. Става дума за едно писмо от страница и половина, което е във вашите папки. Бих искал да благодаря на всички колеги, които спомогнаха за изработването на тези писма и по-специално на тези, които внесаха изменени. Някой иска ли да каже нещо от името на политическите групи? Не, в такъв случай ще гласуваме. Значи ще трябва да приемем две писма. Първо, приоритетите за бюджет 2015. Кой е за? Yeah. Yeah.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 предложението за пилотен проект. Кой е за? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, няма въздържали се, няма против. И да, ще, бъдем, ще предадем тези писма на докладчика по бюджет 2015 и се надяваме, че те ще влезат в предложенията. Мишел Барние ще дойде в 5.10, така че сега е 4.15. В моята страна по това време се пие чай, така че ви предлагам една почивка за да пием по чаша чай и ви моля да бъдете на време тук, за да се срещнем с господин Барние. И след е, дискусията с комисаря Барние ще има коктейл пред залата. За съжаление, посетителите на госпожа Варес е, ни идват в неподходящо време. Do you want me to just welcome them briefly? Просто нека да им пожелаем добре дошли все пак. Okay. Thank you. Barbara, did you want to just explain that... Можете ли само да обясните на вашите посетители защо а, прекратяваме нашето заседание за момента? Ако искате, използвайте микрофон. Eine Gruppe bitten, mal die Kopfhörer aufzusetzen. Maybe you can tell them something about може би вие, вие да им кажете няколко думи за нашата работа. Номер едно ли е английския канал? Не, номер едно е немския канал. Бих искал да ви приветствам горещо в Европейския парламент. Госпожа Вайлер е много активен и уважаван член на нашата комисия. За съжаление, комисаря, а, за който отговаря за защита на потребителите, не може да присъства на нашето заседание и затова просто трябва да от, отложа а, заседанието, да прекратиме временно заседанието, тъй като а, е време за чай. Така че съжалявам, но просто нещата не са по наша вина. Ако искате, можете да отговорите, да говорим навън и госпожа Вайлер да отговори на вашите въпроси вън. Но благодаря за вашето посещение. Благодаря, Малкъм. Мал, Малкъм е член на, Европей... на британската консервативна партия, но е, е радетел за Европа. Той работи за Европейският е, е съюз. Това не е често срещано в тази партия, така че то ние в момента заседаваме в, а, е, друг, в зала, която не е обичайната ни зала. Тази е кръгла, доста необичайно. От лявата страна е, е мястото предназначено за либералите, от другата страна са зелените. Ето, преподачите са в кабините, те не са отишли да пишат чай. Е, и до Малкъм е седнал нашият секретаря на нашата комисия, Панос, който отлично говори немски, а това е и колегата Митро от Финландия, който е член на нашата комисия. А колегите са извън залата, защото са отишли да пият чай. Под... Виждате преводачите в кабините. Може ли е, ще има ли допълнителни кабини, ако други държави се, пърчен, се присъединят към Европейския съюз? Yeah, of, uh, of today, Да, днес имаме превод на много езици, включително и харватски. И както винаги, разбира се, искам да благодаря на всички. Нека да направим все пак почивка, за да могат и преводачите да излезат в почивка. Благодаря ви за присъствието, както чухте, това е последното заседание на комисията. Ние имаме 5 годишен мандат, е, така че всъщност днеска приключва мандата ни с е, обсъждане на е, някои от въпросите, които обсъждаме. С удоволствие ще продължа разговора, обаче извън залата с вас.